Euh, de rencontre préalable avec euh, Daniel Endres. Euh, ça nous permettra effectivement... По този начин ще успеем да э, осъществим э, обмяна на мнения, да чуем и трите комисии э, темата и да започне. Ние дадохме зелена улица за работа за пакта за миграция и убежище и реално три комисии от парламента могат да работят по тази тема, за да можем сега и да осигурим последващите действия по тази тематика. Ние имаме различни е, мероприятия в този смисъл, а много визити, посещения и включително приета резолюция. Делегация от 9 евродепутати, от членове на комисиите Либе по правни въпроси и други е, участваха в изготвянето на пакта в е, Маракеч 2018 и в доклада на тази делегация се говори за осъществяване на дейност в по-дългосрочен план, за да се ангажира парламента в тази дейност. Ние трябва да дадем своя принос при изпълнението на пакта, да, в спазването на международното и общностно право за лицата, които са насилствено вътрешно разселени или имат нужда от правна помощ. Тук е, се е, покриват е, и вътрешни и външни изменения на тази тематика, като основния акцент се слага върху правата на бежанците. have always been present. Разбира се, ние винаги обсъждаме основните загрижености на Върховния комисариат Особено необходимостта да има законови пътища за влизане, за да се борим с трафикантите, за да има и по-хуманна политика, по-свързана с основните наши ценности. Това винаги е било от основно съображение за нашата комисия по граждански свободи. Нека ви кажа, че ние ще изпратиме делегация е, на глобалния форум, както вие стана ясно, е, Членове от трите парламентарни комисии Мария Уолш, Моника Силвана, господин Визе, Даниел Карен и за... Малим Йорк. Чувате останалите имена. Е, аз ще председателствам делегацията и Европейския парламент ще има възможност да бъде включен в работната програма на тази среща. Ние из... проведохме едно подготвително заседание преди нашето сега смесено заседание. Имаме цял списък с заявки за изказвания от колегите, които искат да зададат въпроси на нашия гост. Мога ли да попитам дали членовете на делегацията, която ще пътува, искат да се изкажат като първо и след това останали колеги? Госпожо Бьорк? Господин Карем е тук също. Госпожо Бьорк, вие ще председателствате всъщност последнията част от цялото мероприятие. Благодаря, благодаря, че сте тук. Благодаря и на, за отправените топли думи за Европейския съюз и постиженията ни в нашата комисия ние също се отнасяме и доста критично към нещата, които не сме успели да постигнем. Много ще се интересувам в работата на този форум как Европейския съюз може да увеличи капацитета за закрила. Аз съм докладчик за Европейската рамка за презаселване, но също така трябва да се обсъдат и темите за тези, които спонтанно идват в Европа и търсят убежище. Как точно да подхождаме, е, дали единия възможен начин на влизане изключва другия и така нататък. Най-важно е, е изграждането на капацитет за закрила, включително и в Европа, така че да можем да осигуряваме по-висока степен на закрила за тези лица. Наясно сме с проблемите, трябва да работим много отблизо с е, гражданското общество, защото без тяхна помощ няма да можем да се обърнем към проблемите по един удачен начин. Очаквам нашето сътрудничество as said, I think, although there has been some achievements in terms of the EU resettlement plans. После, въпроса за европейските планове за презаселване и докъде се е стигнало с тях. Боя се, че няма дългосрочно устойчив ангажимент от страна на ЕС. По-скоро всяка година се поемат някакви ангажименти. Ние считаме, че би следвало тези нужди да се посрещат от една по-дългосрочно оформена програма. Благодаря ви за това, че също така и наблюдавате какво се случва в Европа. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Кахем, той също е член на делегацията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, des Nations Unies, des réfugiés des Nations Unies. Аз вече съм имал възможност да се срещам с нашия гост. Смятам, че е редно да подготвим нашето общество за тази проблематика, за посрещането на бежанците, което е не само културен проблем, но и чисто структурен такъв. Искам бих искал също така да поставим въпроса дали е, местните власти са участници в този е, форум, защото когато искаме да създаваме едно приобщаващо общество, е, ще има представители на правителствата, добре, но в края на крещата, тези хора пристигат там на място и основните, които се грижат за тях, са представителите на местните власти. Затова си позволявам да задам този въпрос. Очаквам така утвърдителен отговор. Добре. Сега да чуем координаторите. Госпожа Сипел, кой иска да се изкаже? Gracias, presidente. He preferido esperar porque el tema que yo quería tratar en mi condición de reporter para Turquía era más específico que el, благодаря. Много е, така има един широк аспект на темата, който е, коментира и нашата, нашият гост. Е, първото, което искам да кажа е какво точно, как е начина на процедиране с страните, които се занимават с този проблем. Например, Турция приема много беженци, но е, е и обект на много критики. Има също така и други моменти. Примерно, че позицията на ООН и на ЕС се различават по отношение на евентуалното връщане на сирийски беженци от Турция към Сирия. Нашият парламент се отнася много критично към операциите в тази страна в момента и така опитите за демографско инженерство, което прави Турция, включително и на конференцията на донорите. Господин Готереш се срещна с Ердоган и предложи помощта на агенциите на ОНЕ за осъществяване на това връщане, е, то да се случва в едни е, уважителни условия и да е доброволно, защото е, специално в случая с Турция е много голям въпрос дали тези лица всъщност се връщат доброволно. агенцията доколко ще бъде ангажирана в надзора на процеса на връщане? Европейския съюз и ООН е, като че ли имат много сходни е, позиции с, изискванията си за спазване на международното право. Следва ли малко да нюансираме позициите си с оглед на случващото се в Турция? Добре, давайте ми заявки за изказвания. Всички ще ви дам думата. За сега давам думата на координаторите. Следващия оратор, е госпожа Стик. Благодаря за извършената работа от вашата организация в подкрепа на бежанците. Пожелавам много успех е, на нашата делегация на форума. Два въпроса имам политиката на Европейския съюз. Той като че ли се стреми да изнесе навън проблематиката с бежанците в трети страни. И вече започваме и да се сблъскваме с последиците от по подобна политика, в смисъл, че и трети страни започват да копират това поведение с цел да сведат до минимум тяхна своята отговорност. Що се отнася до глобалния компа, пакт, там се поставя въпроса за равномерно разпределение на отговорността. Как така интерпретирате вие тези тенденции и дългосрочните ни цели? Една подобна политика подлежи ли на критика в ООН и на други нива, ако може да ни кажете? Правилно казвате, че 85% от е, бежанците остават в е, региона и не могат да получат адекватна помощ и подкрепа е, в там. Защото нивото на подкрепа, която може да се окаже там, е доста ограничена. Не става дума само и за финансова подкрепа. Що се отнася до презаселването, не е ли е, най-умното да е, се обърнем към най-уязвимите, които имат най-много нужда от помощ, за да е, насочиме и усилията на западните страни към тях? има ли нужда така да обърнем внимание точно към този контингент бежанци? Господин Кели. Благодаря. Благодаря за много ясното и фактическо е, представяне на фактите. Няколко въпроси. Прави сте, че бежанците трябва да бъдат приобщени в е, обществото, но това се случва, ако се случва в много дългосрочен план. Е, има толкова много деца, както знаем, които нямат достъп до училище, което е абсолютно шокиращо. On that basis, my question to you is, are there any member states or any states or any countries worldwide where what you would like to see is... Това, което ни се ще да се случи е да имат бежанците достъп до образование, да имат помощ в общността си, Има ли така добри или, т.е. кои са добрите и лошите практики в Европейския съюз? И второ, в ООН е, има ли страни, които са готови да поемат своята отговорност? Защото вие сте прав, времето трябва да се сподели. Бихте ли направили разлика също между бежанците и економическите мигранти? Много ще ни е интересно да чуем отговори на този въпрос. Госпожа Билдър, заповядайте. Мерси, месье президент, мерси, месье Андрес. Благодаря, благодаря, господин Андрес. Аз, за съжаление, няма да присъствам на форума в Женева, защото така, състава на делегацията е в ограничен брой. Много искам да се върна на доклада, публикуван преди няколко е, дни, е, за това, че има около 60 е, хиляди деца, мигранти, които откакто са в Италия са станали пълнолетни. И, и един много голям процент, който е на възрастта между 16 и 17 години. Вашият доклад на какви данни се базира, за да излезе с такива цифри? Аз работя с, едно, с една неправителствена организация, която коментираше, че никак не е лесно да се разбере кои лица са точно непълнолетни или навършили пълнолетие. И независимо дали младежите са на 17 или на 19 години, те или иначе имат нужда да а, имат закрила. Как бихте оправдали едни допълнителни мерки в полза на тези млади хора, като, например, имате предвид драматичните събития, които се случват в Сицилия? Там специално в района един огромен процент от населението е застрашено от бедност. Ние посетихме един а, лагер на бежанци. около 80 хиляди души с деца, които не ходят на училище. Доста голяма автономност има в лагера, но винаги въпроса, който се задаваше от неправителствените организации е, че никой няма ясна представа какво ще се случва с тези хора. Те са там от 4 години, да речем. Те казват, имахме си занаяти, имахме си къщи, имахме поминък, искаме да се върнем. И в точно в този случай, за този лагер, нямаше никаква идея, никакъв план за това какво ще се прави с тези хора от тук нататък. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Präsentation, den umfassenden. Madame Arena. Merci beaucoup. Euh, je rejoindrai la préoccupation que... Благодаря. Е, присъединявам се към е, е, опасенията, изказани тук относно политиката на Турция спрямо мигрантите. Турция е, участва в форума. Предвижда ли се в някакъв момент да бъде записан, запитана тя каква е нейната позиция Турция? защото в момента тя активно дестабилизира района на около Сирия и Сирия. Аз същото би се отнесло и за Саудитска Арабия. Аз не знам те участват ли в дискусията, но в Йемен има много вътрешно разселване, има и много движение между различните страни, вътре в страните също така. И там се сблъскваме с една от най-огромните е, хуманитарни кризи, е, до известна степен предизвикана от Саудитска Арабия, която от друга страна пък е един от най-големите донори на хуманитарна помощ. Какви въпроси ще бъдат зададени на тези страни в е, смисъл на това, че те дестабилизират региона? От друга страна, редно е да се постави въпроса за условията, при които се отпуска помощ. Съответните страни би следвало да се ангажират, примерно, с връщания. Има ли, ще се задават ли въпроси в такава посока? Не е ли е редно да търсиме помощ за, за тези страни, но да не я наричаме е, помощ, а по-скоро е, да е, търсиме стимули, условия за помощ на тези страни? Също Подкрепям въпросите на колегите за участието на местните власти, но не само и на властите, но и на местното население от страните, от транзитните страни, защото много често те са обект на големи предвиждания на групи хора. Как да помогнем на тези местни общности да се справят с мигрантския поток, минаващ през страните? Да, много, много въпроси бяха зададени. А, има ли още е, такива? Thank you very much. Um, much of what the Global Refugee Forum is trying to achieve is about better preparing for Аз е, мисля, че това, което се опитва да постигне глобалния форум е да се подготвим по-добре за бъдеще Доколко предвиждате е, да се поставя този въпрос предвид на нестабилността в много региони в света? Европа се оказа неподготвена, както се видя. И още много години ще минат, докато се справим. И независимо, че имаме своя капацитет, са необходими още много усилия. Как е, считате, че трябва да се подобрят системите след 5 или 10 години? Какво трябва да се направи, включително в глобалната политика, в сътрудничеството по този проблем? Благодаря. Now, it seems about it. Да, мисля, че изчерпахме въпросите. Да видим сега нашите докладчици преди заключителните думи на съпредседателите. Господин Адрес, имате думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да ви благодаря за многото изказвания, много от тях изразяващи подкрепа, което аз високо оценя. И разбира се, това е в духа на тази уважавана институция. Що се отнася до основните въпроси, които бяха зададени, аз бих казал, че нужна е една по-дългосрочна стратегия, на лице е тригодишна стратегия за презаселване. И, и това ще бъде в сърцевината на, на форума. Това е началото на, на една по-дългосрочна връзка. Наистина, презаселването е крайната мярка, най-ефикасна за защита в, в, в тези 85% от случаите. Винаги ще има високо рискови, изтезавани и така нататък, които следва да бъдат изведени в трети страни. А, отново бих искал да подчертая казаното от уважаемия депутат Карен. А, наистина, местните власти твърде често а, е, са под ударите е, на, на бежанския приток е, и, и полагат всячески усилия да, да се справят, удовлетворявайки интересите и на домакините, и на новодошлите, на, на бежанците. Преди две години се състоя важна проява. В тази връзка представители на местните власти също ще присъстват на форума. Що се отнася до Турция, в много от изказванията се коментира този въпрос. Трябва да сме наясно. Първо трябва да се справим с хуманитарното въздействие на а, бежанския а, процес и поток. Това е, това е първата задача на ВКБ ООН и до някъде трябва да се отдели от политическите аспекти, като си даваме сметка, разбира се, че са нужни политически действия за намирането на трайни решения. Пълното разкъсване на хуманитарното от политическото е невъзможно. А, също така, както първото изказване за Турция, мисля, посочи, ние си даваме сметка, че в Турция прибивават 3,5 милиона беженци само от Сирия. Следващата по численост на бежанците е Пакистан с 1,5 милиона. Виждате, подходът на, на Турция е изключителен. Преди това, че се работи и по социализацията на на бежанците, дава им се възможност да развиват стопанска дейност и така нататък. А, що се отнася до последните събития в Северна Сирия, е, много усилия се полагат е, по-настоящем и както изглежда положението се развива в положителна е, посока. Ще ме разберете, ако се въздържа от повече коментари. Въпросът за, за търсенето на външни изпълнители, така да се каже, да ги прехвърлим на главата на по-бедните страни, да не ги допускаме бежанците в Европа. Въпросът за това е свързан с баланса, с равновесието. Е, е, ние е, е разчитаме и призоваваме всички държави членки е, да, да се ангажират в по-голяма степен е, не е възможно чрез изолационизъм да се справим с световните кризи. Това не би дало е, положителен резултат. Нужно е равновесие, нужна е мярка. Помощта за страните, които винаги ще се нагърбват с най-голямия относителен дял е, от бежанците, разбира се, необходима. Също така и за онези, е, които най-вече се нуждаят от закрила на територията на Европа. На въпроса на господин Кели, е, е, благодаря ви, не мога да ви дам списък, заклеймяващ една или друга държава членка. Тук не мога да го направя сега най-малкото. има някои добре известни страни, не само онези, които приеха най-голям брой бежанци, участващи с сериозни финансови средства, но така или иначе контраста Контрастът е рязък е, е, между едните и другите с подобни възможности, които далеч не са направили е, толкова. В контекста на Световния компакт за бежанците, нека ви кажа, в Етиопия, например, се провежда политика на изключване, на изолиране на бежанците в бежански лагери от местните общности с хуманитарна помощ, разбира се, в продължение на десетилетия. Това, разбира се, не е добро положение. През месец януари Етиопия публикува прокламация, закон за пълен обрат е, в тази политика, в резултат от което близо милион, 900 хиляди души ще станат част от местните общности. Това, разбира се, ще предполага огромна подкрепа от, от всички, от частни и държавни субекти, по линия на хуманитарната помощ и така нататък. И, и както казахте, точно за това трябва да се работи. 30 000 работни места в промишлените зони на Етиопия ще бъдат достъпни сега и за бежанците. Така че напредък в това отношение има. А, въпросът как да бъдат привлечени повече държави членки. Вече значи, каза, като си направите сметката, ще стане ясно, че в Европа може да се направи повече, а и в по-широк световен мащаб има някои крайно заможни страни, които не проявяват какъвто и да било интерес към беженските въпроси. Е, но пък, но пък има и е, някои водещи държави членки, е, които подават ръка образно казано, на, на, на партньорите си за, за мобилизация, за решаване на, на проблема и те също ще, ще присъстват на форума. А, най-сетне аз напълно разбирам сложните аспекти на отношенията между държавите членки, които са против или по-скоро нези, които са породили разселването, от друга страна участват активно в хуманитарната помощ. Е, трябва да си даваме сметка, че е, ситуацията е крайно поляризирана и трябва да можем да взаимодействаме с всички действащи лица, образно казано. А, така да в край на краища целта е да бъдат защитени най-уязвимите бежанци. А, данните е, прогнозите за евентуални бъдещи невралгични точки. По-настоящем обръщаме голямо внимание на Сахел, като, като околна среда, като природни обстоятелства и условия, несигурност, економически диспропорции. Там може да се очаква своеобразен взрив на, на обстановката. Е, ние, е, ние, разбира се, планираме непрекъснато е, за изварени ситуации, работим и с съвета за сигурност на ОНЕ по линия на превенцията. Благодаря. Сега, преди да дам възможност на, на, на колегите... А, и, и за заключителни думи не са председателите, вероятно комисията ще може да каже няколко думи е, относно позицията на външната служба на Съюза във връзка с този значим форум, който предстои в е, Женева. Желая ли представители на външна служба, комисията? Да, моля. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, за да поспестим време. Е, исках само от името на Европейската комисия да кажа първо да благодаря на ВКБ ООН за вършената от тях е, работа по въпроса за принудителното разселване и бежанците е, отдам дължимото на е, солидните партньорски отношения, които поддържаме с ВКБ ООН в това отношение. Ние гледаме на Световния форум за беженците като на сериозна възможност да се набере ускорение по пътя към целите на световния компакт, на глобалния компакт, за, за заздравяване на колективния ни отговор на беженския феномен. Форумът ще даде възможност се и за обмен на, на, на мнения, на положителен опит по конкретни национални и регионални обстановки е, в интерес на това международната общност да, да намери в крайна краща решения е, за избавяне на бежанците от е, тяхното окаяно положение. Европейския съюз, както посочи представителят на ВКБ, он е, е сериозен световен донор, но и действащ активно с конкретни решения за преодоляване на беженските кризи. Е, готвим по-настоящем приноса си към форума. Е, ще бъдем съвносители на 4 от 6 политически документа ще развием всичко това възоснова на действаща европейска е, политика и ще демонстрираме е, привързаността си към е, усилията за решаване на подобряване положението на, на бежанците. Очакваме с интерес за участието си във форума, но още повече от това ще продължим да взаимодействаме с ВКБ ООН, не само по повод на този форум, за решаване на проблема за принудителното разселване, въпрос от международно значение, който следва да бъде обект на колективна отговорност и колективни усилия. Благодаря. You... Сега някои заключителни думи, ако желаете, нашите гости, ако не, Том... Томас Тобе, Комисия по развитието. Е, благодаря, благодаря на ВКБ ООН за размяната. But of course, moreover, it's very important that we actually see uh, progress uh, in the coming... Е, важ, важен е този изключително важен разговор. Разбира се, по-важното е да, да осигурим някакъв напредък през едните години. Е, директорът е, много точно каза, че в плановете си за развитие следва да имаме предвид бежанците. И макар и да не сме на едно и също мнение, дори в Европейския парламент, нещо по което предполагам няма спор, е, че Европейският съюз следва да води. Е, особено, що се отнася до е, категорична и подкрепа за многостранния подход. Желая на, на комисията на, на, на ВКБ ООН на, на добър час. Е, действията са по-красноречиви от думите. Благодаря. Благодаря ви ценим участието ви е, и позволете ми още веднъж да се опитам да вдъхна увереност е, на всички, че предстоящия форум в е, Женева, предвид глобалния компакт, глобалното съглашение за беженците на ОНЕ, ще даде възможност да се тегли чертата между фактите и истината и заблудата, дезинформацията, фалшивите новини, отравянето на целият този разговор от друг. Крайно време е да си дадем сметка за истината, за, за е, е, действителните статистически данни, е, числеността на потоците, происход, е, транзитни страни, е, незаконния трафик, от една страна и от друга страна е, всички тези съзнателно разпространявани заблуди през последните е, няколко години е, във връзка с така наречената бежанска криза в Европейския съюз, е, която твърде често се обрисува като заплаха за Съюза, за неговата самобитност, за неговата сигурност. Нищо подобно. Нищо от това няма каквото и да било общо с европейските ценности, принципи, с европейското право. И толкова по-добра е тази възможност да обменим е, информация за добрата практика, е, да, за, да, за да повишим качеството на европейския отговор на това световно явление, което няма да изчезне скоро, опасявам се. Е, така че е, размяната на мнение ще бъде, убеден съм, е, положителна, полезна. И Европейският парламент не само ще присъства, а активно ще се включи в разговорите. Благодаря ви, господин Андрюс. Благодаря на всички колеги. Нататък по дневния ред на Комисията по правата и свободите. Това беше първата точка, смесено заседание. Well, if you will, with no further interruption, no interlude, we should carry on. The following point of the order of day is point 14. Нататък, 14-та точка а, от дневния ред, доклад на комисията до парламента и съвета относно прилагането на директивата от 2013 година. Моля, моля за внимание, тишина, моля ви. Способни ли сте на това? Saying, Така, да си караме по дневния ред. Значи какво? Доклад на комисията във връзка с е, директивата за правото на достъп до адвокат в наказателни производства е, по Европейската заповед за е, арест и правото за държаното лице да информира друго, трето, по свое предпочитание за обстоятелството че е лишено от свобода. Също така да има достъп до, до юридическа консултация при е, изтърпяване на наказанието. Ам... Това е един от актовете, по инициатива на комисията, Съгласно така наречената пътна карта от 2019 година, прията от съвета за укрепване на процесуалните права. И ние сме се занимавали с така наречения пакет за процесуалните права. Приели сме поне 6 директиви в изпълнение на, на тази стратегия за укрепване на е, процесуалните гаранции е, в наказателното производство на нивото на европейското право. А и ние своята работа свършихме, която ни беше възложена. И третата директива от пакета, впрочем за писмен и устен превод и правото на информация в наказателните производства, която породи цялата тази дискусия. В хода на преговорите Европейският парламент настояваше за по-високи гаранции. И правото на, на, на достъп до адвокатска защита е право, което действа във всички държави членки. По настояване на съвета, обаче, по 3, 5 и 6 членове е, от директивата се допуснаха изключения от териториален характер е, на, предварител, на, на фазата на предварителното производство и прочее. Сега ще бъде особено интересно да чуем от комисията как са действали, как са транспонирани първо тези изключения в националното законодателство и отколко държави членки. Очаквам с интерес да, да, да изслушаме комисията и след това да пообсъдим онези от вас, които желаят да се включат. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за думата, за възможността, която е, е, ни давате да ви запознаем с доклада си за изпълнението на директивата за достъп до е, адвокатска защита. И, и материята е по-широка. Всъщност става дума за правото на достъп до информация и обмен на информация е, при условията на лишаване от свобода. А ние предсрочно внесохме доклада си. Крайният срок още не е изтекал всъщност през този месец ноември, а докладът бе публикуван още през септември и на същия ден Агенцията по основните права и свободи в Виена публикува много интересно изследване на същата тема. Благодаря ви също, господин председател, за това, че припомнихте общия контекст на законодателния пакет, от който е част въпросната директива. И трябва да кажа, че към днешна дата можем да се чувстваме особено удовлетворени от е, постигнатото и е, убедено можем да подчертаем, че законодателният проект е, се оказа особено успешен а ако сравня положението, каквото бе то във връзка с шесте директиви по пътната карта, е, сега е, постигнатия стандарт е далеч по-висок от първоначално предлагания още през 2004 година от комисията. Тогава ставаше дума за рамково решение е, за процесуалните права. Тогава това рамково решение бе обсъдено от съвета без участието на Европейския парламент, понеже инициативата предшества влизането в сила на Лисабонския договор и а, а, изпадна в задънена улица в съвета, тъй като решението а, се предвиждаше да се вземе с единодушие. Но това е много важно да се помни. По време на преговорите е, по директивата редица държави членки е, приеха свое законодателство, особено за правото на достъп до адвокат в изпълнение на решението на съда е, um, uh, Решението на, решението на съда Салдус е, може би знаете, през 2008 година Европейския съд за правата на човека постанови това важно свое решение по делото Салдос, е, в което е, посочва, че юридическо представителство от адвокат следва да бъде осигурено още от първите етапи на полицейското производство, първите разпити е, и се подчертава също така в това решение на съда, че е, при отсъствието на такава адвокатска защита основни права и свободи е, могат да бъдат непоправимо погазени. Това решение датира от преди преговорите по директивата. Съответно, редица държави членки вече го бяха е, транспонирали в националното си законодателство. Директивата за достъп до адвокатска защита бе прията през 2013 година далеч по-рано от сродната и директива за правната помощ, влязла в сила едва през 2019 година. Е, комисията тогава реши да отдели така наречената мярка С за достъп до адвокат е, и в контекста на тогавашната економическа криза и предвид деликатността на материята. Но ние продължихме по пътната си карта и е, стъпка по стъпка, най-сетне, е, бяха прияти всичките 6 директиви. Що се отнася до директивата за адвокатската защита, е, срокът за транспониране изтече през ноември 2016 година и от тогава насам комисията упражнява контрол по изпълнението. По време на е, срока за транспониране ние е, съдействахме на държавите членки, организирахме експертни съвещания, по отделни разпоредби на, на директивата. Бяха финансирани също така редица проекти от Европейската комисия в, в подкрепа на, на процеса на транспониране. Това за всяка една от шесте директиви. И след като изтече срокът за транспониране, комисията образува 9 производства е, по е, нарушение на договорите при неизвестяването на комисията, както те са длъжни, за приетото транспониращо законодателство. Три от тези производства са още висящи. И вече е, след всичко това ние съставихме доклада си за изпълнението. Бих искала е, да преминем сега по директивата, е, по, по отделните и членове и по отделните разпоредби ще е, изведа онези норми, които най-вече заслужават внимание. Започнем с приложното поле на директивата за достъп и връзка при арестуване, при задържане. Това е втория член на директивата. Отправната точка или по-скоро началната точка следва да бъде моментът, в който лицето е известено официално или по друг начин, че срещу него е образувано наказателно производство този времеви момент е подбран съзнателно от съзаконодателите. И тук не се говори за обвинителен акт, от какъвто и да било официален характер. Като, разбира се, информацията следва да по един или друг начин да е поступил представител на правоохранителен орган. И общо заето тази норма е транспонирана добре от е, националните законодатели. Е, е в, е, в нарочно законодателство е, или е, е, от общо процесуално законодателство на, на съответната страна. Е, но така или иначе на ранна фаза от производството. Уредбата в няколко държави членки все още буди безпокойство, тъй като нали, там се говори за някакъв формален, официален акт, който предявява обвинения или пък кръгът на лицата се свежда само до онези, които са лишени от свобода. Пита се а у нези, които не са все още, така нататък. Що се отнася до връзката с Европейската заповед за арест, втора линия от втори, и правата се е, упражняват, се прилагат от момента на ареста. В повечето държави членки са предпочели подхода мутатис мутандис. Е, Тоест, вече действат наказателно-процесуални правила, които все прилагат в случая мутатис мутандис. Понякога обаче е, може да се получи разминаване и съответно е, е, празно поле в защитата. по нататък начало и съдържание на достъпа до адвокатска защита по трети член трябва да се подчертае, че и, и и това произхожда пряко от практиката на Европейския съд, е, е, че е, информацията за това не трябва да става по време на, на разпита и особено когато лицето е лишено от свобода. Ясно е, че това право се прилага преди тези процесуални фази, преди разпита и така нататък. И отново тук националното законодателство в някои случаи поражда съмнения за, за този отправен момент е, в е, е, процесуалните мерки. Що се нася до правото на достъп без неуместно, неоправдано, неоправдана забава, след лишаването на лицето от свобода. В повечето случаи законодателството на държавите членки е съответно, понякога, когато е, става дума за достъп до адвокат преди разпит, се наблюдават и е, времеви ограничения на, на, на достъпа до адвокат, твърде често до половин час. Ние обърнахме особено внимание на тези случаи. А, сега, е, както вече казах, трябва да видим изключенията от това право. Е, аз тогава участвах в екипа водещ преговорите от страна на комисията. Спомням си, че този въпрос да бе е, предмет на разгорещени спорове между съвета и парламента и дори в съвета и в парламент. И от от вас, които са били и тук по това време, помнят сигурно, че последните препани камъни е, бяха за поверителността на е, отношенията между лицето е, заподозрян или обвиняем и адвоката и допустимите изключения от това право и, и на, едва на последните кръгове на, на трилога бе постигнато съгласие по тези въпроси. И вие сте прави тук, като казвате Европейският парламент – настояваше още тогава комисията щателно да анализира в доклада си именно е, транспонирането на, на тези положения. Е, що се отнася до броя на държавите членки, които са е, прибегнали до а, допустимите изключения, можем да кажем, че 80% от държавите членки са транспонирали трети член 6 алинея, и при това трябва да припомня, че да, в шестата линия от трети член се допускат изключения, но при е, крайно е, тясно, стеснително определени обстоятелства. Е, когато става въпрос за защита на, на човешки живот, на е, физическа неприкосновеност на, на, на лица или е, изключително неотложна необходимост от е, разследване. Редица държави членки са транспонирали почти буквално, дословно, е, е, е, въпросните изключения, но все още остават някои нерешени въпроси във връзка с законосъобразността на, на тези изключения и понякога и фактическите критерии, е, поражат някои съмнения, се говори за общия риск от е, е, погиване на доказателствен материал, възпрепятстване на разследването. Се питаме понякога и за връзката между директивата и това, което е прието от националния законодател, когато е, той говори за неразумното е, продължаване на, на законоустановения срок на задържане поради настъпили форс-мажорни обстоятелства е, или, или при е, опасност от е, нарушаване на наследствието. А има и други случаи на, на изключение, които заслужават анализ. Е, например, разпоредби, според които а, а, когато е, е, има доказателства, че адвокат е, е бил известен за дадена мярка, за даден акт предварително, то правоохранителните органи могат да пристъпят към неговото изпълнение незабавно е, и така нататък. Needs to also be further analysis is uh, our time limits for the lawyer to appear. Very often we found two, a two-hour time limit uh,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 сега, държавите членки, въпреки е, всичко това, са е, приели механизми, които допускат сравнително бързото известяване на адвокатите, независимо от това, че са определени и някои е, позитивни такива е, абсолютни срокове. но все пак се търси и, и опазване целостта на следствения процес, особено когато се налага съдебен контрол и съответно се търси някакво равновесие между интересите на едната и на другата страна. Председателят прекъсва. Извинявайте, вие полагате максимално старание, аз съм сигурен, обаче в 16 часа трябва да изслушаме министъра на правосъдието на Литва. И, и, и имаме не повече от 5-6 минути да оставим все пак възможност на колегите и да, и да зададат въпроси. А, извинявайте, аз мислех, че ще ми бъдат дадени обичайните 30 минути. А, вижте, изложенията на комисията пред Европейския парламент все пак целят да породят дискусия, не просто да бъдат изслушани. Е, що се нася до поверителността на отношенията, един принцип застъпван е, е, категорично от директивата, Държавите членки общо взето са изпълнили очакваното. Това беше също спорен проблем. Друг един момент е за отказа от права, малко по-късно Що се отнася до правото на достъп в производства по Европейската заповед за арест, това в изпълняващата заповед държава членка, там нещата са наред. Все още имаме проблем за достъпа до адвокат в издалата заповедта за арест държава. Е, що се отнася до известителната част при задържане, съвсем накратко, е, е, вие може да прочетете съдържанието на този екран. Тоест, лицето трябва незабавно да може да извести, когато пожелае при задържане. Е, тук отново има изключения и, и може да има известни спорове с някои от транспониралите държави членки. По 5 и и четвърта, много важни текстове за непълнолетни, за подозрени или обвиняеми. Много важен текст. И поражда се известно, известно безпокойство, нали, е, за върховния интерес на детето, е, за това то да може да извести е, пълнолетно лице, родител. Не, възниква въпроса за родителските права като нали, носителя на родителските права би следвал да бъде е, известяван е, е, служебно, така или иначе незабавно. трети лица, консулски власти. А тези права са уредени почти във всички държави членки. В някои от тях обаче правото възниква малко по-късно. И когато лицето е с мярка за неотклонение по време на предварителното производство. И това противоречи на изискването незабавност. Нещо се нася до връзка с консулски представители, и твърде често констатираме, че пряката приложимост на Виенската конвенция от 1963 година с, с твърде подобна формулировка на съдържащото се в седми член от директивата е предпочетена от е, държавите членки, така че е, е, това не поражда проблем. И предпоследен екран. вижда тук главните. Назад, моля, да. Това са главните недостатъци, главните проблеми, които констатираме обхвата и приложното поле. Нали, при обвинителен акт, при лишаване от свобода, при други възможни основания за изключение от обща норма, въпросът за отказа от правото от страна на лицето, и за правото на достъп до е, адвокатска защита в издаващата Европейската заповед за арест държава. А тук виждаме взаимовръзката на тази директива с последвалите я за правната помощ. И, и другите те са много тясно свързани всичките тези директиви, следва да се четат ведно и когато достъпът до адвокатска защита не е уреден правилно в националното законодателство, следва, че другите, два, другите две директиви много трудно могат да действат. Благодаря. А, половин час. Половин час. Добре, ама някои колеги искат да питат. И а, виждам трима поискаха думата, други а, не се колебайте, обаче много, много, много кратичко ще ви моля, за да не а, принуждаваме министър на правосъдието на Литва да чака. Госпожа Сипол. Благодаря. Сега имате възможност да коментирате и после ще дадем думата за отговор на господин министърът. Виждам вече вдигнати е, ръце. Е, координаторите, може би, първо ще се изкажат. Ако не, после ще дам думата на госпожа Мацел. Благодаря. Благодаря, господин е, министър, за толкова впечатлителното изказване. От името на политическата група на НП ние заставаме твърдо зад Литва. Това, което се случи през 1991 година, се отрази много широко и то не само в Европейския съюз. Абсолютно сме съгласни с вас. Става дума за съдии от Европе... Те не... които не са само от Литва, просто от Европейския съюз. Ние трябва да застанем зад тях. Това са съдебните лица, които разследваха случващото се през 1991. Те трябва да имат защита срещу незаконни посегателства отвън при изпълнението на професионалните им задължения. Това е основен принцип на Европейския съюз и нашата политическа група а, и целият парламент ще застане твърдо зад Литва. Винаги, за да приключа, сме за това съдебната власт да бъде независима и да може да си върши задачите, независимо от е, случващото се. Смятам, че темата е, е много обща, не само от ресора на нашата комисия и би следвало да се обсъди в е, целия парламент. Госпожа Сипа, благодаря. Трябва да си даваме ясно сметката какво се случва, защото тук е, се поставят въпроси е, за съдебната власт, за нейната независимост, а и също за нашите взаимоотношения с трети страни е, също много деликатното положение във вашата страна и другите ви съседи, които граничат с Русия. Така че много внимателно трябва да обсъдим положението, но определено трябва да застанем зад е, необходимостта всички служители на съдебната система да бъдат независими, когато изпълняват задълженията си. Нямаме никакво съмнение с това. А що се отнася до външните измерения на проблема, трябва да обсъдиме как да подходим, да следим какво ще се случи от тук нататък – така че днес вероятно е просто отправната точка на е, нашите усилия да следваме какво се случва и да, се, е, да отстояваме независимостта на съдебната си система. Госпожа Инфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин министъра и на останалите наши гости за представената информация. Подобно на колегите и аз искам да изкажа е, и солидарността си с тях и подкрепата си. Това действително са съдии и прокурори от Европейския съюз, така че въпроса не е за взаимоотношения между Литва и Русия, а между Европейския съюз и Русия. И ние трябва да защитаваме независимостта на нашата правна система. Според мен би било удачно Европейския парламент да излезе с някакво изявление в такъв смисъл. Няколко въпроса имам, просто защото не съм запозната е, много с подробностите. Вие казвате, че казус е разглеждан от Европейската мрежа на работещите в правната система. Така ли е? Има ли някакъв документ? Той би ни, би ни бил полезен. Също би следвало да помислим и как би се отразила една такава е, опит за посегателство на нашите взаимоотношения в, е, с Русия по отношение на е, сътрудничество между полицейските и съдебните власти. Как точно ще се отрази това? Говорите, че ще има ограничения за свободата на придвижване. какво, примерно, каква ще е ролята на Интерпол? Има ли някакви практически последици от е, това, което е, се предприема? Е, по какъв начин се отправят заплахи? Какво означава един подход, подобен подход? Нека да перефразирам. Този случай не е приключил, още се разглежда освен политическите изявления, какви средства за действие на правно ниво имате? Примерно е, съдът в е, Страсбург или някои други правни инструменти. Разбира се, всички мерки за правна защита отнемат твърде дълго време и ние ясно трябва да кажем, че няма да позволим да има намеса и заплаха от трета страна за съдебната ни система. Госпожа... Господин Брайер, благодаря. От името на моята политическа група също искаме да изразим нашето чувство и солидарност с вас. Независимостта на съдебната система определено трябва да се отстоява. По отношение на конкретния казус, е, чухме вашите изявления, но имаме и така е, допълнителни притеснения за това какви е, евентуално политически инструменти могат да бъдат използвани. Да речем Интерпол, те могат ли да бъдат използвани за целите на политическо преследване, да речем? страните членки ще бъдат ли принудени да изпълняват европейски заповеди, които са или заповеди на дадени страни, които са издадени в резултат на политическо преследване. А също така, използват ли се данни от Европейския съюз в разследването в Русия? Мисля, че трябва да установим това защото не би следвало да се окаже, че ние активно подпомагаме една подобна дейност. Госпожа Невичене. Thank you, Chairman. Thank you, Minister. Thank you for this possibility to speak. Благодаря. Аз ще говоря на литовски и ще коментирам случая малко по-широк. Случилото се е през януари 1991 би следвало да се възприема в по-широкия контекст на хибридната война, която води Кремъл срещу нас. Една от целите им е да не се търси отговорност за престъпленията на Съветския съюз Примерно, напълно се отрича факта, че Литва е била окупирана. Ние Русия използва тази система и срещу собствените си граждани, но за пръв път се опитва да упражнява политически мотивиран терор срещу служители на систем, съдебната система от трета страна. Това е хибридна война, опит да се е, получи възмездие за е, издадени присъди. Ако Русия не получи ясна реакция от страна на Европейския съюз, съответните съди и е, че не може да се подхожда по подобен начин към съдии и прокурори от трета страна, ще има и други подобни казуси. Нека да коментираме, например, свалянето на самолета МХ-17. Трябва да обсъдиме как да защитаваме европейската съдебна система срещу подобни попълзновения от страна на Русия. Една резолюция, прията от Европейския парламент, би била от много голямо значение за нас. Председателят говори без микрофон. The floor is yours. Thank you, thank you, chairman. I am one of the witness of this uh, events of 1991. Благодаря, господин председател. Аз съм е, свидетел на събитията. Бях министър на здравеопазването. Е, свидетел съм на убийствата на ранените. Много, много трагичен е, случай за нашите граждани. Тук се поставя въпроса върховенството на закона и казусът е срещу насочен към европейски е, съдии и прокурори. Една трета страна, в случая Русия, се обръща срещу европе... служители на Европейска съдебна система. Абсолютно съм съгласен с е, казаното от е, господин министър и прокурора и е, господин председателя на окръжния съд. Би следвало да пресечем подобни опити за намеса. Следва да приемем резолюция срещу тази намеса. Има и много други е, сходни примери за действия е, от страна на Русия. Аз подкрепям позицията на господин министър, и считам, че ние като членове на Европейския парламент трябва да заемем позиция с посредством резолюция. Да, Европейският парламент трябва да си изпълни задължението и има съответната процедура за излизане с резолюция, ако, е, разбира се, координаторите се спомена, е, споразумеят за това, после ако одобри е, комисията Либе и накрая Европейския парламент като цяло. Но във всички случаи обсъдихме този случай, той определено засяга основополагащи принципи на европейското законодателство, един от които е върховенството на закона. Съди, прокурори трябва да бъдат защитени в своята дейност, независимо какво разследват. И в е, задължението им да преследват нарушителите на закона. Сега отново давам думата на господин министър, за да е, ни каже в заключение своето мнение. Не, благодаря, ще говоря на литовски. Aš tikrai noriu padėkoti tiek pirmininkui, tiek komiteto nariam. Ačiū už jūsų palaikymą, ponė Metsola, ponė Sipil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 Действително, съдиите и прокурорите от Литва са европейски служители на съдебната система и те трябва да бъдат защитени. Да, Европейската мрежа на работещите в съдебната система разгледа въпроса, има съответен документ, ще ви го при, е, препратим. Какво може да се случи с съответните служители в най-тежкия случай – когато им се наложи да пътуват в трета страна, могат да бъдат задържани, например. После, за защита на данните, мога да кажа, нямам подробности, но факт е, че данни от Европейския съюз са използвани в този казус. Отново да кажа колко съм удовлетворен от това, че имам възможност да представя пред вас е, казуса и съм много е, доволен от това, че вие сте готови да повдигнете въпроса в е, резолюция. Благодаря и на депутатите от Литва за тяхното участие. Имате допълнителни бележки ли, господин Брая? Да правилно ли ви е, разбрах, че казвате, че европейски данни са използвани от Русия в разследването срещу съдиите и прокурорите? Да. Е, казах, че предполагаме, че са използвани такива данни. Well, the element for our political assessment That means the political judgment of this committee and uh, further up on the road for the European Parliament are on the table. Ние ще направим е, своята политическа оценка, ще се произнесем. Много ви благодарим. Вашето присъствие беше много необходимо. Много сме благодарни, че представихте казуса тук. Европейския съюз абсолютно застава зад принципа, е, че е, служителите на съдебната система трябва да бъдат независими. Благодаря на всички наши гости. Не забравяйте, че още една точка имаме в е, дневния ред, свързан с Сметната палата. Това ще е последната точка от нашето заседание. Благодаря отново. Нека да кажем довиждане на господин министъра и неговите колеги с много високо оценка за тяхното участие в нашето заседание. Okay, colleagues, I'm very happy to see that at least some colleagues are still... Добре, колеги, много се радвам, че някои все още са останали в залата. За последните две точки от дневния аз ще водя, понеже нашият титуляр, е, председател е, е ангажиран с други заседания. Значи, следваща точка от дневния ред е Европейска сметна палата и информационен материал от същата е, под наслов предизвикателства в областта на кибернетичната сигурност и съответната политика. А ние работим, общуваме с е, Сметната палата по освобождаването от отговорност на съответните агенции и комисията. Онова, което е от значение за нашата комисия, от освен чистата законосъобразност и редовност на отчетите, е, е, е становището, е, информацията, която подава Сметната палата, що се отнася в случая до ефективното и ефикасно изразходване на средствата и в областта на кибернетичната сигурност. Давам думата на господин Томе от Сметната палата, който ще представи справката, публикувана от палатата през май тази година. А след като изслушаме е, него, е, ще дам думата и на всички колеги, които проявяват интерес. Заповядайте. Благодаря, е, госпожо председател. Е, госпожо председател, госпожи и господа депутати, за мен е удоволствие е, да се явя пред вас е, днес да ви представя информационната справка, публикувана от Сметната палата миналия месец март, който документ съдържа, обрисува широка картина на предизвикателствата пред Европейския съюз за гарантиране по ефикасен начин на кибернетичната сигурност. Сметната палата винаги се съобразява с функционалните и политически приоритети на Съюза. Наскоро създадохме специализиран аудиторски екип с цел да се упражнява контрол върху въпросите, свързани с финансово-економическата криза и новото економическо управление област, в която за първ път навлизаме. Днес пък започваме, поставяме началото на работата си е, във връзка с сигурността и отбраната области, които са от значение и то приоритетно за Съюза е, и които определено представят е, предизвикателство както за Сметната палата, така и за другите институции. Пример за това е, че наред с документа, който възнамерявам да ви представя, ви препоръчвам да направите справката, да направите справка с анализът 209 по отношение на европейската отбрана или последния доклад, който публикувахме, посветен на контрола върху границите и информационното обезпечаване на дейността по управлението и охраната на границите. Документът, който ви представям днес, не е сам по себе си нещо ново. Той представя преглед на материалите, които сме получавали за нуждите на, на дейността си с оглед те първа да подготвим възможни одити в тази област. По време на, на работата по този документ сме ползвали публикувани е, документи, събеседвали сме с представители на главните институции, специализирани в тази област, е, аналитични доклади от определени източници, е, както и проучване, извършено от нашите служби, с което са участвали главните бюджетни ведомства на държавите членки. Кибернетичната сигурност придобива все по-голямо значение в ежедневната ни дейност. Все повече и по-често ставаме жертва на кибернетични посегателства и очевидно кибернетичната сигурност не може да остане извън полезрението на Европейската сметна палата. Е, благодарение на, на с работата, която извършихме, ние очертахме пълна картина на областта и изведохме важни предизвикателства, които можем да групираме в четири основни категории. Първо, политическа и юридическа рамка. На второ място, държавни разходи и финансиране. На трето място, укрепване на гипернетичната издръжливост. И на последно място ефикасна реакция, ефикасен отговор на кибернетичните атаки и инциденти. Що се отнася до политико-законодателната рамка, следва да подчертаем, че Европейският съюз представя една комплексна екосистема. Що се отнася до кибернетичната сигурност, множество са субектите, които взаимодействат помежду си и а, и създаването на една обща представа за, за ландшафта а, е, на тази материя е само по себе си а, е, предизвикателство. А, е, и все пак, мисля, се умяхме да очертаем картината в помощ на заинтересованите потребители. В първото приложение към нашия доклад се съдържа цялата панорама, цялата картина на този ландшафт. Второто голямо предизвикателство в тази връзка е за оценката и количественото изразяване по максимално ефективен начин на въздействието на предприетите действия и което, което може да послужи за, за сериозна равносметка. Но и става въпрос за събирането, разбира се, на надежна първична информация, което не винаги е лесно. Е, освен това, е, трябва да кажем, че нормативната уредба е и непълна, и фрагментирана. И а, е, държавите е, членки е, е, се опитат да, да извлекат максимален ефект от действащото законодателство. Законодателят те първа трябва да изпреварва събитията, така че неговата работа да стимулира по-нататъчната политическа дейност в крак с развитието, динамичното развитие на технологиите. Ако Съюзът желае да постигне целта да се превърне в най-сигурната цифрова среда в света, каквато цел е заявена, ще трябва да се изправи пред предизвикателства и сферата на публичните или държавните разходи. Е, и тяхното финансиране. На първо място, е, мащабите на капиталовложенията следва да бъдат е, приведени в съответствие с предизвикателствата, от което следва не просто абсолютно повишаване на разходите за кибернетична сигурност, тези разходи до сега са и недостатъчни и фрагментирани, а и за гарантирането на по-добър ефект от разходите, които се правят. Е, като се подбират най-добрите проекти, най-добрите бенефициери, е, необходимо е, е да се формулира общо гледище в това отношение, за да се идентифицират празнотите. Доколкото по настояще няма нарочен бюджет на Съюза, за кибернетичната сигурност, то не е и възможно да се е, добие ясна представа за това е, колко и как да се харчи. Е, въпросът за кибернетичната сигурност е от хоризонтален характер. И в това отношение бих искал да обърна вниманието ви на необходимостта главните агенции на Европейския съюз в тази връзка да бъдат финансово обезпечени. Е, Серениса, Европол и други подобни. Едно особено сложно предизвикателство в тази връзка е, е набирането и задържането на подходящ човешки капитал в друго едно отношение, за да се гарантира високата кибернетична издържливост на обществото, на първо място е необходимо да се попълнят дефицитите в управлението на кибернетичната сигурност, които могат да се появят както в държавния, така и в частния сектор. Управлението на кибернетичната сигурност се състои в управление на заплахите и рисковете, в укрепване на съответния капацитет, в адекватна популяризация и просвета и координация и взаимодействие по обмена на информация. Поддържането на добър управленски модел влияе пряко върху ефикасната реакция на кибернетичните посегателства и тяхното предотвратяване. И толкова по-важно е да се е, изгражда капацитета, да се просвещава широко обществеността по линия на образованието и обучението. Необходимо е също така да се изгражда климат на взаимно доверие между е, действащите лица в тази област, е, е, които са много и на различни нива. Самата Европейска комисия констатира, че генералната дирекция, с която разполага, не е достатъчна и че взаимоотношенията с частния сектор трябва да се подобрят. Някои търговски дружества по традиция се въздържат от огласяване широко на случаите на е, кибернетични посегателства, за да не влушат общата си търговска репутация, което е, допълнително влушава проблема. Следователно, съгласуването и общуването между различните действащи лица и в частния в държавния сектор е изключително актуално предизвикателство. Ам Цифровите системи по-настоящем са толкова сложни, че предотвратяването на кибернетично нападение е почти невъзможно, поради което, за да се отговори ефикасно на, на различните инциденти и посегателства, е необходимо ранно разкриване и бързо действие, от което съответно следва добра координация между държавите членки и институциите на Съюза, както и координирано управление на кризи. Особено важно е, е в тази област е, да се подчертая адекватната защита на критичните инфраструктурни обекти от и технически и социален характер. Не може тук да става въпрос за вмешателство в избирателния процес, за кампании за тези информации и така нататък. В документа, който ви представям днес, ще видите, е, ако се запознаете с него, далеч по-подробно описана тази, тази проблематика в, е, възоснова на анализ, извършен от Сметната палата по всички тези направления и приоритети, които изложих до сега. Позволете ми в заключение е, да посоча, че макар и държавите членки и Съюза да са извършили до сега сериозни усилия, за да посрещат предизвикателствата на кибернетичните заплахи, сега се намираме в решителен момент в който Европейският съюз следва да укрепи кибернетичната си сигурност и цифровата си независимост. Е, това ще трябва да се извърши без да отстъпваме от привързаността си към основните ценности, които вдъхновяват Съюз. Укрепването на кибернетичната сигурност е, предполага е, неотложно да се обърне внимание на всички посочени предизвикателства и можем да ги конкретизираме така. Да се, да се а, е, а, е, засили а, е, оценката на, на състоянието а, и да се обезпечи тя законодателно. На второ място а, да се А, увеличат инвестициите и повиши тяхната ефекасност. На трето място да се подобри структурата на управление, осведомеността за проблематиката, да се засили сътрудничеството и взаимодействието между различните субекти и най-сетне да се гарантира ефикасна защита на критичните инфраструктурни обекти и социални дейности в обществото. Е, не бих могъл да, да приключа накрая е, без е, да отбележа ентусиазираният отзив, който получихме от Европейската комисия, от външната служба на комисията, съвета, агенции като ЕНИСА, Европол, Европейската организация за кибернетична сигурност, бюджетните ведомства на държавите членки, е, бих искал да благодаря също така на вашата комисия за проявения интерес с надеждата, че е, нашата работа ще ви бъде от полза и за вдъхновение, е, както, впрочем, споменаха редица от агенциите, които споменах. А, казах, че сме прибегнали до редица източници на информация. Ще видите в библиографията, която сме дали повече от 200 източника. Разчитам, че информацията, която ви представям, е достатъчно богата и надежда. Благодаря ви за вниманието. Я е, съм на ваше разположение да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Thank you very much. Um, I think... Благодаря. Е, мисля, че вече много интересни неща казахте и тук и сега. Е, говорим за кибернетична сигурност не само в агенциите, а и като предизвикателство за държавите членки. Удовлетворена съм от това, че споменахте инвестициите, но и образованието, просветата на общоевропейско и национално равнище. Не пропуснахте да споменете и бюджета, разбира се, понеже няма бюджетна функция за кибернетична сигурност като такава, но и в абсолютно изражение са нужни повече пари. Да видим какво ще предложи европейският бюджет. В редица отношения, в редица направления са нужни повече пари, а, от друга страна не е ясно откъде можем да ги економисаме. Значи това е още едно предизвикателство. Така или иначе много се радвам, че във вашият материал вече изобилства важното, важното за всички ни мисля съдържание. Оглеждам се, има ли някой от колегите, е, който желая да повдигне някакъв въпрос и първата вдигната ръка е на колегата Брайер. Благодаря. Е, не, благодаря Вие, че сте се захванали с този важен въпрос за кибернетичната сигурност и, както казвате, не бие на очи е, тази тема, но пък е изключително важна. На практика интернетът на вещите или, или материалните обекти, който се разраства днес, е, води до това, че компютърът пряко, осезаемо влияе върху нашия живот, върху цялото ни ежедневие. Е, превозни средства, е, е, болнични заведения, излезете от строя, електронни устройства могат да доведат до пряка заплаха за човешкия живот. И човек, ако следи тази област почти ежедневно, се отбелязват, се констатират аварии, бедствия от един или друг характер, породени от цифровата среда. Вашият доклад, виждаме, прият през февруари тази година, следователно не е до край актуален. Е, например, ако вземем директивата за някои аспекти на договорите за доставка на цифрово съдържание, Междувременно в тази директива ние сме приели задължението на доставчика да подава актуална информация и да обновява софтуерния продукт с оглед на неговата кибернетична сигурност. И важни неща са, са направени междувременно, но аз съм съгласен, че е, е има още какво да се направи. Е, например, е, за потребителските стоки е, да бъде по-ясно, по-прозрачно за потребителя какви са е, защитите, с които е снабден продуктът. Е, тя, отиваш в магазина, гледаш на, на, на полицата, произведена в Китай, например, и, и, и изобщо не ти е ясно какво е е, направено по отношение на кибернетичната сигурност. Така че ще трябва да се помисли за етикетирането в тази област. Е, е, също така, продуктовата отговорност и отговорността на производителя. Доколко реагира той, когато му съобщават потребителите за слабости, за, за пробиви в защитата, защо да не се предвиди е, имуществена отговорност на производителя в такива случаи. Е, освен това, е, не малко случаи държавни органи с готовно се ползват от задни вратички, така да се каже, от тайни входове в един софтуерен продукт, за, за да се върши правоохранителната работа. Така че въпросът е и политически е, и нали, да се, да се затварят такива вратички, вместо е, да бъдат е, ползвани. Нещо в това отношение би могло да се говори за форум такъв, в който да се обменят идеи. Освен това, ако вземем кибернетичните атаки срещу информационните системи, издръжливостта на тези системи е нещо далеч по-важно от последващите действия. Трябва да се направи така, че поначало нападателят да, да, да бъде затруднен най-малкото. И вече тук възниква въпроса за обновяването на софтуера а пък проследяването на, на едно кибернетично нападение е почти невъзможно. И накрая, във вашия доклад за съхранението на данните, бих искал да подчертая, е, е, това, че вашата, е, не сметна палата, Европейския съд констатира, че безогледното съхраняване на данни е, е неприемливо. Селективният подход не възпрепятства ефикасната правоохранителна дейност. От друга страна пък много държави членки, като Германия, в които не е прият такъв режим на тотално съхраняване данни, разследват, вършат правоохранителна дейност не по е, зле от други. И И, и тази идея, че отказа от задължително съхранение на данни е в ущърп на правоохранителната дейност, би следвало да се, да се отхвърли. Благодаря. Вие доста неща казахте и толкова по-добре, понеже аз се опасявах, че ще ни остане време до, до 17.30 и няма да има какво да си кажем по темата. А, много се радвам, че вие излагахте моите очаквания. Следващият колега. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Томе за неговото изложение. И смятам, че е, това, на което сме свидетели, е нещо много положително. Сметната палата се е насочила към тази така важна тема и то от гледната точка на палатата, от собствената гледна точка на палатата в контекста на институционалното устройство на Съюза. Нашият докладчик заявява, че не става дума за ревизия, не става дума за одита, е за подготвяне на почвата, така да се каже, за бъдещи одити. И, и въпросът ми е дали вече, има вече някакъв план за работа, с приоритети, с специфични области, в които да, на, да насочи усилията си палатата, вече по линия на, на одит. И два конкретни въпроса. Вие привърженик ли сте? Споменахте, че няма е, нарочен бюджет. че значи привърженик ли сте на такъв бюджетен задел е, за кибернетичната сигурност на Съюза, предвид хоризонталния характер на, на действията? И на второ място, вие споменахте необходимостта от адекватно бюджетно обезпечаване на агенциите, които се занимават с кибернетичната сигурност. Е, Иначе тук, тук говорим за какво? За, за чисто е, финансова поддръжка, за кадрова е, поддръжка или за нормативна такава. Благодаря. Господин Томе, имате достатъчно време да отговорите на всички тези въпроси. Liver Committee and the, the new Parliament is, has invited аз много се радвам, че още от първите си дни а, а, вашата комисия ни покани. А, а, политическата област е обширна. Дейността е богата, има редица отношения, измерения, агенции, съвета, комисията. Така че ясно, нещата се движат. Е, движат се бързо, е, осведомеността по тази материя расте, немалко действия вече са предприети. И, и аз ще позова на, на част от казаното от вас тук в отговора си. Първо за сертификацията. Това, това е по-новите неща е, в резултат от е, последните изменения и допълнения на уредбата. При това сертификационните схеми за сега са факултативни и се очаква всяка държава членка, не се чува ораторът отново. Е, да изработи своя система. Вече от там нататък ще се търси взаимно признаване. Е, да видим, да се надяваме, че е, всичко това ще свърши работа. Но така или иначе сертификацията ще бъде от сериозно значение за големите играчи, а вече малките и средните, потребителските стоки, потребителските услуги, за, за тях вероятно сертификацията не е от такова значение. Но законодателят, това число вашата комисия, ще трябва да има мнение по този въпрос. Говорите по-нататък за интернет на вещите като катализатор на, на тези процеси. Новите технологии, мрежите от пето поколение – ще доведат до далеч по интензивна употреба на всякакви е, е, информационно-технологични устройства и, и това крие, разбира се, своите предизвикателства. Е, мрежите ще бъдат все по-разпределени, по-децентрализирани, все по-трудно ще се подават на контрол по, по традиционните начини от да речем, един традиционен далекосъобщителен оператор. И с това расте рискът. И ние обръщаме внимание на, на някои от, от, от тези рискове, които ще нарастват И не на последно място трябва да се знае, че Европейският съюз е, е нетен вносител. Нетен вносител на, на технологии в тази област. You have referred. Um, uh, you can continue. Okay. You, can, you have referred also to this uh, data retention. The... Споменахте въпроса за съхранението на данните, за уредбата на, на въпроса. Ние нямаме позиция. Е, ние не, не, не правим изводи. Е, ние просто е, събрахме на едно място сведения от много източници, очертавайки ландшафта – но е вярно, че в борбата с кибернетичната престъпност е нужна някаква координация. Знаете, проблемът за уличаването, проблемът за приписването на, на даден акт на извършител е, е, е особено актуален. В контекста на прословутите хибридни заплахи, А, и за сега ни няма координиран подход към електронните доказателства или кибернетичните доказателства, събрани на едно място, допустими на друго място и така. И, и ние в доклада го, го казваме. Е, нужно е първо по координацията на дейността по предотвратяване на кибернетичната престъпност. Изразливостта също. В тази връзка ние е, е, подчертаваме образованието е, като значима дейност за всички, крайният потребител във всяка една област трябва да е наясно с риска. А, съответно да връща информация нагоре. А, за, трябва да стане задължително а, а, заявяването на, на такива посегателства за големите е, фирми, е, и транспортни, и е, енергийни и така нататък. А вече по-малките и средните не само не биха разполагали с възможност да заявят, това да оставим на страна, да се защитят на първо място от а, е, такива а, е, нападения. А, е, значи, а, предизвикателството е огромно, но както се изпомена, ние не, не, не установихме прецизен начин да а, кажем колко се инвестира, колко се харчи в Европейския съюз е, за кибернетична сигурност, да, нито на общоевропейско, нито на национално равнище, е, понеже няма обособени статии. Е, но ние открихме някои данни за САЩ по по оценки САЩ изразходват 3 0,3 процента за кибернетична сигурност. Федералното правителство изразходва една десета процент и въпреки това това са в абсолютно изражение огромни средства. I have together with me uh, Mr. Michael а тук с мен е господин Шварц, който е главният аудитор по, по доклада. Да, да, той иска да допълни, ако не възразявате, госпожо председател. Да, имаме към 3 минути. Вие да приключите, ще дам думата, възможност на колегата ви. Е, и по-нататък е, е, бях запитан е, за плана за работа. След като се опознаем, запознаем с, с предметната област, да, ние, ние ще планираме одити е, в близко бъдеще. Ще през едната година разглеждаме различни альтернативи, е, например, по действията на Европейския съюз за борба с дезинформацията, най-общ обхват. Ам как бихме могли по-нататък да, да видим как действията на различните институции е, са насочени към, към, към защита. Но, но, както казах, е, полето е огромно. Всяка глава от нашия доклад е, съдържа списък от въпроси, които все още нямат отговор. Биха могли да, да бъдат предмет на бъдещи одити, е, но и въпроси, които биха могли да бъдат от полза за политическите органи е, в техния размисъл. Сега, е, отделен бюджет на Съюза. Ние констатираме, че е невъзможно, както казах, да се устойностят вече правените разходи. А, обособяването на бюджет вероятно няма да има смисъл, понеже кибернетичната сигурност се свързва общо с темата за сигурността, с външната политика или външните отношения на Съюза, действията за доизграждане на вътрешния пазар, на цифровия вътрешен пазар. При все това обаче е нужно по-добре да се следи колко и с какъв резултат се изразходва. Специално за кибернетична сигурност. Няма все още изработени и надежни показатели, нали, както казах, за, за количествено е, изражение. Агенциите имат правомощията, които са им дадени Добре, е, приключвам с, с, с агенциите, е, към които проявявате интерес. Специално вие, господин Сърсалехос. те вече имат определени правомощия, обаче, например, се предлага е, ЕНИСА да, да започне да координира действията на Съюза в отговор на кибернетични посегателства – от своя страна пък държавите членки предпочетоха да запазят националните си прерогативи. В това отношение на ЕНИСА да се възложи допълваща функция. Но наистина констатира се въпроса за високо квалифицирания персонал на тези агенции, задържането му предвид конкуренцията на частния сектор – и твърде често служителите са на временни договори, временно командировани от държавите членки. Съответно има сериозно текучество, което е неблагоприятно предвид деликатния, в най-рядко случай поверителния характер на дейността. Благодаря.